всички заинтересовани лица, като общата цел е да защитим здравето на гражданите в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Ясно е, че имаме проекто резолюция. Приключваме тази вечершната сесия. Гласуването ще е утре в 12. Следващото заседание е утре на 12 май. То ще бъде и сутринта, и след обед. Дневния ред е публикуван. Може да се види и на веб страницата на Европейския парламент. Тази вечершното заседание приключи.